Ladies and gentlemen, good afternoon. Добре дошли, дами и господа, отново. Добре дошли на втория панел, който е заглавен комбиниране на професионалния и личния живот. Мариан Харкин се казва. Аз ще председателствам днес. Експертите са с мен на подиума. Аз ще ги представя след малко. Само две минути искам да използвам за въведение. Започваме малко късно, но се надявам да свършим на време. И така, с какво ще се занимаваме? с какво ще се занимаваме днес? важно е за нас и може би по-важно за жените, отколкото за мъжете, защото жените се грижат и за семействата си. Но нещата се променят, така че всеки подход би трябвало да е полово неутрален. На европейско равнище какво се случва? Имаме отпуска за родители, работим, т.е. очакваме съобщение от комисията за съвместяване на професионалния и личния живот. Е, председателят Юнкер говори за социалния стълб. Надявам се и за преосмислене на директивата за <clears throat> домашните грижи. Важен е въпросът тук за пенсиите, за адекватността и устойчивостта на пенсиите. Работните места. Има директива за това. Работим по нея. Е, говорим в този контекст също така и за съответствието или по-скоро несъответствието на пазара и, раб, е, и работните умения. недискриминацията на работното място, сигурно, сигурни работни места, достойни работни места, минималната заплата, как може да използваме тези инструменти, за да избегнем бедността. Въпросите и предизвикателствата за, на, за, на дигиталното общество. Днес говорих по тази тема, свързана с жените, особено гъвкавостта. Гъвкавостта като инструмент за борба срещу несигурността и времената за заетост. Така че трябва много внимателно да се заемем, занимаем с дигиталната економика. На следващо място е, достойната заетост – това е също нещо много важно, както казах. И така, <clears throat> експертите са сред нас. Оле Кристенсен е депутат от социалистите и демократите и е член на Комисията по заетост. Извинете, казва. Да, доста избързах, както, както казваме в Ирландия. Много съжалявам, извинявайте. От лявата ми страна седи Грит Вермейлен, менеджер в Аерофонд. Имате думата. Благодаря. Аз а... ще говоря за отношението между работата и работника. Тук а, имаме няколко неща, с които ще се занимаем. А, с устойчивостта, за, застаряващото население, здравеопазването, личния живот и балансът между половете. Това ще са основните теми. В Аерофаунд има два елемента, които се съотнасят с устойчивостта. Най-напред повече хора трябва да участват в работния пазар, така че ние говорим за включващ работен пазар, т.е. тези, които не работят в момента, защото са болни, да речем, да има възможност да ги включим хората би трябвало да, са, да, да могат да работят, да искат да работят, дори до късно пенсиониране. Създаване на ресурси, лични ресурси, това е важно, така че да могат хората да работят до късно. Ще говорим и за условията, и обстоятелствата, които засягат индивида по време на неговия трудов живот. Ще говорим за аспекти, свързани с здравеопазването и за специфични ситуации, които трябва да се вземат предвид, така че работниците да могат да работят дълго време. Има два елемента. Работата, качеството на работата, това обсъдихме тази сутрин. Видяхме, че добрите условия за работа и качеството на работа са много важни за дълга, дълъг трудов стаж. Това може да се направи чрез законодателството, чрез политики, чрез трудово договаряне и добри практики. Но това нещо бе обсъдено тази сутрин. Но тази сесия ще се занимаваме по-скоро върху работ... с работника. Ще вземем предвид обстоятелствата и ситуацията по време на трудовия стаж на индивида. Ще разгледаме възрастовия въпрос, здравеопазването, Това може да стане чрез политики, чрез трудовото договаряне и чрез социалния диалог. Може човек с увреждане да реши да не работи, но може и да иска да бъде интегриран на пазара, ако може. Отговорност за грижа за деца, внуци или за други възрастни хора, които имат нужда от грижи, например хора с увреждани или възрастни родители. Има различни възможности за решение, решение тук. Има различни схеми, които дават възможност на работника да се грижи за своите близки и това, за което ще се е, говори, са различните видове отпуски и институции, като например детски градини, занимални и институции за възрастни хора. Това такива инструменти трябва да помогнат на работниците да работя дълго време. Ясно е, че няма един, едно решение за всички. Е, намалено работно време, това е също възможност. И така, няма едно решение за различните работници в различните фази от техния живот. Е, грижата за малки деца се различава от грижата за възрастни родители – на които трябва веднъж в седмицата, може би да се помогне да си напазарува или да бъде заведен на лекар. <clears throat> така че има различни решения в различните житейски фази. Има и други елементи, които няма да обсъждаме тук, но възможност за човек да намери работа, да, чрез, да речем, допълнително обучение, Мотивацията е още един фактор. А сега ще говоря за резултатите от доклада, който обсъждахте тази сутрин. Когато погледнем <clears throat> резултатите, виждаме, че трябва да вземем предвид условията на труд на всички работници. Не може да се гледа само е, какви са условията на възрастните работници. За това сме направили разбивка <clears throat> на млади работници. Младите работници, например, които са изложени понякога на повече рискове. Работа на смени, работа вечер. Това е в средната фаза на, на живота и за възрастните работници, когато има недостиг на предложение за квалификация. Ако искаме хората да имат дълъг трудостаж, това са фактори, които трябва да се вземат предвид. 73% от, работ... от работниците казват, че могат да работят до 60 годишна възраст. А, тези, които са сега на 55 години, ще ги попитаме след 5 години. И това въжи повече за мъжете, отколкото за жените. Повече мъже смятат, че ще могат да работят до 60 годишния възраст. Ако видим половите разлики по страни, ще видим, че тук разликата не е голяма освен ако не погледнем хората над 55 годишна възраст, там разликите между мъже и жени е много голяма до 20%. положителното послание е, че 18% от работниците искат да работят колкото се може по-дълго, което е много хубаво. <clears throat> Каква е мотивацията? Не само финансите, са мотивация, а социалните контакти и да се направи нещо за обществото. Устойчивата работа, тя се асоциира с много различни фактори. Тук на тази графика, на този слайд, виждате сините колонки – Виждате, че устойчивата работа се свързва с всички индикатори за качеството на работата. Това означава, че ако някой от индексите за положителни, индексът за устойчивостта е отрицателен. Тук имам предвид работа на смени, нощна работа, нечестно отношение към работника, тормоз на работното място. <clears throat> Всичко това се асоциира с отрицателен отговор на въпроса дали човек може да работи до 60 годишна възраст. Смисъла на работа е допълнителен фактор и е, обвързване на професионални и личния живот. Това е също друг важен фактор. На този слайд виждате някои от разликите между страните. Колкото по-тъмно отцветена е една страна, е толкова повече хора там казват, че работата му е устойчива. Както казах и преди, 73% от работниците смятат, че могат да работят до 60 годишна възраст, а повече от 80%, работ... 80 от Германия, Ирландия, Швеция, Испания смятат това и по-малко от 60% в Турция, Франция, Словения. Това са а, страните, където хората смятат, че нямат. Най-малко хора смятат, че ще работят на 60 годишна възраст. Сега, въпросите за здравеопазването. Това е много сложен въпрос. Тук има две тенденции. Значи въздействието на работата върху здравето и това и работата, която поради здравословното си състояние хората могат да извършват. <clears throat> Понякога някои хора напускат работния пазар по-рано, защото не могат да се справят с работата си поради здравословни причини. Защо е важен този индикатор? Защото тук става дума за включващият пазар и за дългия трудов стаж. 26% смятат, че работата има негативно отношение върху тяхното здраве. Това е средния е, процент. 6% имат ментални проблеми. 3% казват, че имат проблеми с спането, умората и с а, скелетната структура. Обаче има и проблеми с хроничните заболявания. Това са около 20% от работната сила в Европа. Това въжи повече за възрастните хора, 12% от хората по 35 години и 25% от хората над 50 години казват, че имат хронично заболяване. И това е също нещо, когато трябва да помислим, което трябва да вземем предвид, когато мислим за дългия трудов стаж. Един от четирима казва, че си пожелават повече адаптация на работното място към неговото здравословно състояние. От лявата страна, от дясната страна виждате положителните, положителните асоциации, от лявата страна виждате негативните асоциации на индикаторите. Това, което се вижда допълнително е, че когато няма добра социална среда, тогава хората се оплакват от главоболие а когато има трудна физическа среда, хората се оплакват от болки в гърба. Лоши перспективи се отразяват също на здравето като загуба на сън и лош, лошо качество на труда. резултира в повече умора. Липсата на перспектива се отразява на съня. А сега да продължим с лични и трудовия живот. 90, 19% от работниците казват, че има лошо съотношение между двете стойности. Мъжете повече се оплакват, че не могат да съвместяват професионалния и личния живот. Жените по-малко. Жените обаче се ангажират и в по-низко дейности. Негативните асоциации тук са дълги часове, е, дълго работно време, работа от вкъщи. Освен това, имаме и съотношение с качеството на работа. Лошо е качеството, когато няма съвместяване на личния и професионалния живот. 15% от, от работниците казват, че се притесняват за бъдещето на, трудо, на, на работното си място, лоша физическа обстановка застрашава здравето, лошо социално обкръжение се отразява върху, също върху менталното емоционално състояние. Колкото колкото до съвместяване на личния с професионалния живот, мога да кажа следното. Когато има деца в домакинството, това означава, че повече са часовете за неплатена работа. Неплатена работа имаме тук предвид домакинска работа. Тази работа се намалява, когато децата пораснат. Има голяма разлика между мъжете и жените тук. Има разлика и възрастова разлика. Най-много Такава работа се върши от хора на 60 годишна възраст, защото те се грижат за възрастните си родители. Сега стигам до заключенията си. Важни са тук законовите инициативи. Има <clears throat> различни нужди, които трябва да бъдат отразени в различни решения тези решения не са непременно вечни решения. Те трябва да отразяват развитието на индивида. Нашата основна цел е да осигурим на, на хората дълъг трудов стаж. <clears throat> Качеството на работата е важна не само заради здравословното състояние на е, работниците, но и за съвместяването между професионалния и трудовия живот. Благодаря. Thank you. Thank you. No Благодаря. Наистина много ви благодаря. Разбираме колко е важно да се говори за социалните въпроси във връзка и с проучването на условията за труд. Но нека не отнемам от времето. Ние ще имаме време за въпроси и отговори. Веднага преминавам към следващия ни оратор. Оле, който е водещ член на Комисията по заетостта. Заповядай. Благодаря. Аз бях докладчик по Европейската рамка за безопасни и здравословни условия на труд. Според мен е много важно да работим повече в името на устойчивостта на труда. Разбира се, в това отношение. хубаво да разчитаме на данни, каквито се представят и в проучването. Аз мисля, че са ни необходими едни минимални задължителни стандарти за труд и безопасност в Европейския съюз. Ние все още очакваме от комисията да излезе с предложение. Надяваме се то да бъде амбициозно предложение, и го чакаме през месец декември. Ще видим дали ще го получим. Освен това, отчитаме, че политиците имат много важна роля. Ние бихме могли да окажем натиск над комисията, за да се развива този проект. Несъмнено мнозина от евродепутатите смятат, че проектът е особено значим. Самите работници и служители също могат да направят доста чрез социалния диалог. Много важно според мен е да имаме работни места с високо качество, така че работниците и служителите, каквото и да правят, да знаят, че могат да водят достоен живот с припечеленото. Това е много важно. От проучването виждаме, че всеки пети има работно място, което не е с добро качество. Освен това се работи все по-дълго, което означава, че трябва да работиш непрекъснато, за да си осигуриш някакъв нормален доход. Това със сигурност не е лесно. Би трябвало да се работи повече и в чисто психосоциалната сфера, защото след като искате хората да остават по-дълго на пазара на труда, вие трябва да се отнасяте достатъчно добре с тях, така че те да имат желание да го направят. Това е във ваш интерес. Различните работодатели имат възможност да направят нещо в собственото си дружество и да задържат работниците по-дълго. Те няма да се разболяват, ако условията за труд са достатъчно добри. Освен това, здравноосигурителните и социалноосигурителните системи, както знаем, излизат скъпо и прескъпо в държавите членки – Осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд би намалило тези разходи. Има и още нещо. Аз съм социалист и според мен е важно работодателите да гледат на своите работници като източник, а не като разход. Те трябва да ги разглеждат като ресурс, това е много важно за всички държави. Освен това, ми се струва, че е необходимо да се работи с цял набор от инициативи от социалните партньори, от Европейската комисия. Благодаря. Thank you very much. I didn't intend to cut you off in mid-sentence there, but I'm trying... Много благодаря. Аз се опитвам да спазвам времето, за да ни остана 30 минути за въпроси и отговори с нашата аудитория. Много благодаря. Сега ще представя Криста, която завежда Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд. Благодаря, благодаря и на Еврофонд е, за това проучване и техния доклад. Трябва специално е, да ги поздравим, да поздравим и Хуан Менендес Валдес. Днес всъщност е, ние успяхме да въведем и нов инструмент на нашата веб страница – Сега може да видите всички данни, всички цифри, свързани с Европа и отвъд Европа. Много беше полезно да можем да захраним своя проект с данните. Благодаря, че ни ги представихте малко по-рано. Може би трябва да обясня какво правим ние, за да има устойчив трудов живот. Наистина, основната тема, която ни води, са безопасните и здравословни условия на труд. Но ние организираме и различни кампании. Те са посветени на същата тема. Миналата година фокусът беше безопасни и здравословни условия за труд във всички възрасти – видяхме, че различните социални партньори, дружества, работодатели, всичките проявяват голям интерес. В крайна сметка всичко трябва да се сведе до нивото на дружеството и да се види как тези политики работят в конкретното дружество. Това беше пилотен проект и настояхме и Европейската комисия да проведе такъв пилотен проект на същата тема с по-голям акцент върху работниците. Ние направихме анализ на държавите членки, разгледахме действащите политики, провежданите инициативи. Искахме да видим как се прилагат в държавите членки. Освен това, искахме да предоставим надежна информация във връзка с връщането на работа. Регионални и отраслови стратегии в това отношение – освен това, искахме да разгледаме добрите практики на ниво дружество. Сега сме стигнали до етапа, на който успяхме да оповестим 28 доклади от отделните държави членки. Така се вижда ясно какво се прави на национално ниво. Има доклади за конкретни случаи. Има и документи за това как хората се връщат обратно на работа. Направеното отговаря на цифрите и данните, с които разполагаме за качеството на трудовите условия. Много е важно това разработване на националните стратегии и политики. Освен това, тук има една пряка връзка с качеството на живот. Една малка група от държави членки в Европейския съюз се справя доста успешно и това е така, тъй като техния подход е холистичен, а именно те обединяват различни политики в своята рамка. Основната цел е хората да бъдат трудоспособни колкото се може по-дълго. Тук се обхващат социални политики, политики на заетостта, на общественото здраве и на равното третиране – Освен това е много важно да се води социален диалог. Това, което ние искаме, е следното. Не би трябвало да се правят пенсионни реформи, ако не се гарантира запазването на трудоспособността на работниците – за това трябва да се ангажират различните участници в социалния диалог. Всичко това е отразено на веб страницата ни в нашия доклад. Ако разгледате написаното за връщането на работното място, там заключенията са сходни. Би трябвало политиките, както и правната рамка, да се съчетаят, да има ранна намеса, особено на ниво дружество, и подходът винаги да е съобразен с спецификата на съответното място. Необходимо е да има и механизми за съгласуваност между политиките, между отраслите и те да стигнат отново на нивото на дружеството. Също така, за нас е важно да знаем как може да се повиши пригодността за труд на ниво дружество. Като тук не говорим непременно за по-възрастните работници. Работата трябва да започне доста по-утрано. Днес стана дума за това, че трябва да се прави и оценка на риска, Има различни програми, отново свързани с работното място. Важно е и водачеството и, разбира се, социалния диалог. Всичко това беше основата на нашата работа. Ние работихме на различни нива, но най-важното, както казах, беше да се работи на ниво дружество и промените да се обсъдят с всички партньори. Кампанията имаше три основни цели. Да насърчим устойчивия труд – да се опрем на съществуващите данни, да обърнем внимание на значимостта на превенцията. Работата трябва да започне от хората над 45 годишна възраст. Освен това, ние представяме различни инструменти в помощ на компаниите, дори малките и средни предприятия сред тях – Ясно е, че тук са необходими усилия. И трябва да има какво да улесни твоя труд. Това е всичко от мен. Благодаря. Thank you very much. And we could see from that... Благодаря много. Има много добро сътрудничество между фонда и нас. Искам само да кажа нещо. Беше много интересно това, което казахте. Вие сте права, че не, не трябва да има преразглеждане на пенсионната система, без да се вземе предвид абсолютно включването на всички а, трудещи се и възможността им да продължат да работят. Сега дам думата на Татьяна Жданка, която е представител на Зелените. Благодаря на всички представители на Юрофонд, които ни представиха едно изключително интересно проучване, което придос, така ни даде възможност да се запознаем с много допълнителна информация. Аз бях докладчик на тема осигуряване на условия за съчетаване на професионалния и личния живот. Този а, доклад а, се подготвяше от а, две комисии и аз работих с госпожа Андрикенвиче. Аз съм представителка на Латвия, а пък а, моята съдокладчица беше представителка на социалистите от Литва. А, всички политически групи, с изключение на а, консерваторите, гласуваха за този доклад, естествено, с изключение също така на евроскептиците. Какво беше ос... какъв беше основният замисъл на този доклад? За съчетаването наистина на професионалния и личния живот, включително на семейния живот и намирането на правилния баланс баланс, който същевременно да е благоприятен за раз, економическият е, растеж и за обществото като цяло. До голяма степен нашите заключения отговарят на а, казаното от вас, на извлеченията, до които вие сте стигнали. Ние също а, установихме, че няма възможност да се изтъкне един единствен а, модел, че в различните страни а, различни са а, факторите на влияние а, и в крайна сметка и всеко индивидуално семейство е само по себе си а,

света на труда се променя, навлизането на нови технологии дават възможност за дистанционна работа, за по-гъвкав подход. Сега, необходимо е също така да се види какви, какви мерки могат да бъдат взети на основата на законодателни предложения и какви извън рамките на законодателството като цяло. Както стана ясно от доклада, има доста големи разлики в отговорностите и заедостта на двамата члена на семейството, когато те имат деца. Разликата е доста по-голямо с така, двойките, които нямат семейства в крайна сметка решението човек да има или няма деца принадлежи на всеки отделен индивид. Няма строги правила и е, установена нормативна база за целия Европейски съюз. Но в е, всички държави членки има призиви е, социалните партньори да предвидат е, е, възможности за компенсиране на родителският отпуск и да има възможности за допълнителен отпуск, който да бъде взет от един и другия родител. А, също така имаше дебат от, за това може ли да се а, да, да има прехвърляне на родител на, роди, на, роди, на родителският отпуск от единия на другия родител. А, представителите на а, левицата бяха а, така противници на подобна идея. Накрая стигнахме до консенсус, че по-голямата част от родителският отпуск не може и не трябва да бъде прехвърляем, но трябва да се е, предвиди известна е, гъвкавост, както и да има известна а, гъвкавост относно сроковете и продължителността. В идеалния случай би двамата родители трябва да бъдат абсолютно равноправни спрямо тази норма. Какви, каква е нормативната уредба, с която разполагаме? необходимо е комисията да излезе с инициатива, е, която да е насочена към така нареченото бащинство, т.е. да има е, задължител, задължение бащата да може да ползва поне две седмици е, платен отпуск по, бащинство по силата на директивата за свободното време и отпуските. Защо? Днес все повече и повече хората полагат грижи за свои близки и прекарват повече време в полагане на грижи, не само за децата си, но и за е, възрастни роднини, родители. За това трябва да се въведе е, система за кредите, кредити е, в е, рамките на на системите за социална защита, като е, мъжете и жените да бъдат е, равностойно третирани е, с, с, с, с оглед по-нататъчните им пенсионни права, да има признаване на този вид дейност като една дейност, която да бъде абсолютно съпоставима с друг вид работа. И възможността да се вземат отпуски или да може да се полагат грижи за възрастни или за деца, да могат тази възможност да бъде дадена и на а, двамата члена на семейството, и е, на мъжете, както и на жените. Това беше нашето предложение. Благодаря, Татяна. Ти спомена подкрепата, която твоят доклад получи от всички. Да, наистина. И сега Давам думата на Йохан. Предпочитам да не произнасям остатък от името му. Той е съветник в областта на равноправието към Генерална дирекция правосъдие. Аз съм последният, който ще взема думата на тази тема. Надявах се, че може би ще има малко така е, спорове или така е, разнопосочни виждания, за да мога да реагирам. За съжаление, виждам, че всичко че всички говорят в е, съзвучие, което в крайна сметка съвсем не е лошо. Но искам също така да се, и аз да се спра на обобщенията от шестият преглед и да ги свържа с основните проблеми, които ние решаваме в Генерална дирекция по равноправието. в самия, самия доклад наистина е пълен с информация и просто не можем да направим пълен обзор на съдържанието му днес след обед. Но просто исках да видя какво се отнася по-специално до баланса между личния и е, професионалния живот, но Както знаете, с комисията ще излезе с съобщение и не искам предварително да излизам с някои а, така, заявления при това. Също така ще има и нови мерки в областта на антидискриминацията и по-специално в, относно дискриминацията по възрастов признак спрямо възрастни трудещи се и така нататък. Така че днеска бих искал да се спра на някои цифри, които според мен са от огромно значение за вземане на решения, които да станат основа на нашите политики и, е, и да погледнем какъв ще бъде облика на следващият преглед. Сигурно съм, че в Дъблин вече е, мислите за е, съдържанието на седмият преглед. Сега, през 2005 година 24% от трудещите се бяха над 50 е, годишна възраст, а днес те са вече повече от 31%. И това, разбира се, има доста значителни последици върху изискванията за качество на, работно, на работните места. И виждате, че а, с течение на години на годините малко напредък бе е, отбелязано малък напредък бе отбелязан по посока на приспособяване на работното място към е, нуждите и възможностите на трудещите се и наистина мисля, че много по-голям акцент трябва да се постави точно на това. Сега, колкото до а, е, еднаквото равноправното третиране между мъже и жени. Като цяло положението не е драматично. Има доста голяма, е, голям напредък, но сегрегацията по полов признак продължава да съществува и това е, е, е ясно и от самият преглед, и от е, заключенията, които ние сме направили в комисията. Също така промените, проистичащи от цифровизацията на работните места и навлизащата роботизация са значителни. Намерили сме частични отговори на някои от въпросите и проблемите. Според мен е най- най-интересният показател е показателя за качество на работното време. И е, тук разликите между мъже и жени са, не са толкова значителни. И това наистина е едно интересно явление. От една страна имаме доста значителна сегрегация, а когато отчитаме този показател, виждаме, че разликите са почти незначителни. А, също така, а, когато става дума за а, редовно работно време и а, при жените е, резултатите са по-добри, отколкото при мъжете. Също така бих а, а, а, привлекал вашето внимание върху два а, критерия, които ми се струват много интересни. От една страна лошите отношения на работното място и от друга страна а, подкрепата на работно място. Това са двете а, лица на една и съща действителност. Също нещо, което трябва да се отчете е нарастващата бройка жени на ръководни постове. И а, също също така е интересно да се отчете, че повечето трудещи се жени а, са, биват ръководени от жени. Тоест това е М от една страна а, отговаря на обобщенията и на констатациите в областта на сегрегацията, от друга страна а, е, е признак на напредък. Някои от процентите обаче малко ме очудват от, относно дискриминацията по полов признак или възрастов признак. Струва ми се, че, че някои от а, цифрите са прекалено незначителни Е, включително и дискриминацията по расов е, признак, е, цвет на кожата и така нататък. Тук цифрите са между 1 и 3%, нещо, което ми се струва не съвсем правилно отразяващо действителността. Има и един проблем, на който бих искал да се спра. Е, растащия дел на по-възрастни трудещи се и какво може да се направи за е, удължаване времетраеното на е, полагане на труд. от директивата е, от 2007 година съществува разпоредба относно предоставяне на е, така наречени разумни условия, подходящи за тази категория труд. И Както казах, една трета от трудощите се могат, да се радват на подобни условия, но в крайна сметка това е едно а, малцинство, тъй като разполагаме с данни, че много а, голям брой, допълнителен голям брой трудещи се биха се нуждаели от а, подобно так, от подобни е, така наречени разим, разумни условия на труд. Преди година извършихме едно проучване относно е, така наречените разумни условия за хора с е, специални нужди или с е, някакви а, увреждания и смятам, че е, наистина този вид е, предоставени условия трябва да бъдат предоставени в много по-широк мащаб. We now have 25 minutes left and we have two commentators from the floor. So at uh, our first... И така, <clears throat> е, давам думата на Владимира Драбалова, заместник председател на обсерваторията по трудовия пазар, пазар от Европейски економически и социален комитет. Добър ден! Благодаря за възможността да говоря днес пред вас. До момента публикацията на този доклад беше поверителна И доста от цифрите просто циркулираха така в Брюксел, но сега ги видяхме. Аз представям социалните партньори в широк смисъл. На равнище европейско равнище, на национално равнище. Основна тема за нас е намеряващата работна сила и нейното остаряване. Според нас, иновативен подход за целия жизнен цикъл е нужният подход. Криста и Оле споменаха тези теми, затова и социалните партньори се опитват да преговарят по едно споразумение, включващо между, трансфера между поколенията – и включваща проблема за застаряващата работна сила. От какво имат нужда работодателите? От здрави работници, от дългоработещи работници. Това означава <clears throat> добри компетенции, компетенции, които да се придобиват през целия живот, ангажимент и здравеопазване. Това са другите два фактора. Радвам се, че се спомена до сега в обзора, че 89% от хората са доволни от работното си място и неговата атмосфера. Това е важно, защото е, как се чувстваме на работното си място е важно за цялото за целия ни живот. Но това е важно не само от индивидуална перспектива, защото това е перспективата на човека, който работи и старае на работното си място. Това е едната перспектива, но важно е да вземем и перспективната на хората в различни възрасти. Те имат различни нужди за усъвместяване на професионалния и семейния живот. Тук се намесват е, две концепции – Flex Security, Flexibility, т.е. има нужда от по-гъвкава работа, а Flex Security е концепция, която е доста поставена под въпрос, но смятам, че сега минаваме към една сигурност на работното място, към сигурност на заетостта и към устойчивост на работното място. Тоест, да имат хората контрол върху техния трудов живот. Това е много важно за тях. Сега за работното време. Мисля, че резултатът не е толкова лош, защото 58% казват, от хората запитани казват, че те са доволни от работното си време. Балансът професионален семейен живот. 51% казват, че са доволни от този баланс. мъжете са по-положителни, но от друга страна жените, извинявайте, поправя се ораторката, съотношението е обратно. Жените са по-доволни, мъжете са по-недоволни. Това е просто защото жените са по-склонни и по-усърдно се опитват да синхронизират частния си и професионалния живот. Накрая две неща искам да уточня. Естеството на работа се променя. И хората искат да са по-самостоятелни. Те искат да имат повече контрол върху живота си. И особено новото поколение, поколението на хилядолетието, те не говорят за този подход. Те или работят, или не работят. Те нямат проблем с усъвместяване между трудовия и, професионал... и, и семейния живот и личния живот. И сега законодателството. <clears throat> Това, което каза Татяна, аз не съм сигурна, че промените на трудовия пазар изискват толкова стриктно законодателство. Моето мнение е по-скоро, че може да се намери решение на местно равнище, на равнище компания, на равнище местно управление. Нямаме нужда от допълнително законодателство. Благодаря. Благодаря, Владимира, казва председателката. Сега Тетяна ще може да отговори. Тя също говори за Flexibility и Flexicurity, така че благодаря. Е, последният коментатор е Паола Панциери, който която е консултант към Кофасе. Благодаря. Благодаря за представенето на резултатите от обзора. Аз ще се спра на някои от точките, които бяха <clears throat> засегнати, но най-напред кратко представяне. КОФАС е създадено през 58 година. Ние имаме Ние представяме около 25 милиона домакинства в Европейския съюз и имаме представителства в 35 страни. Ние сме неправителствена е, организация и също през 2015 година излязохме с един пакет с, от предложения за осъвместяване между професионалния и личния живот. Имахме се глава за услуги за деца, услуги за възрастни хора, решение на работното място и заедостта на жените. Нещо, което беше важно за нас, беше подхода за целия жизнен цикъл и, подход, и холистичния подход към работното място. За нас беше важно да благодарим на парламента за това, че с мнозинство подкрепи резолюцията за осъвместяването, което е много важна резолюция за нас. Това не е просто нещо, от което могат да се ползват родителите или пък офис менеджерите. Това трябва да се разглежда като право на всички работници и служители. Освен това смятаме, че <clears throat> усъвместяването трябва да залегне и в законодателството като социална мрежа, защото всяко семейство има различни нужди в своето развитие. Ние може да видим, не може да разглеждаме статично семействата. С едно семейство непрекъснато се развива и има разлики между семействата. Нуждите са различни. Ето, транснационалните семейства, те имат специални нужди. Е, домакинствата с един родител имат други нужди. Хора с семейства с възрастни хора, те имат тр, други нужди. Така че Имаме нужда от система, която да подкрепя всички тези семейства в техните различни фази. Няма едно решение за всички, така е. И съм съгласна с резолюцията на парламента за призива към комисията за пакет който да е амбициозен, да има законови и незаконови мерки в него, като например схеми за отпуска, т.е. да има цял пакет за отпуски, който да може да се ползва независимо от статуса на заетост. Сега искам да споделя някои <clears throat> от размишления, размишленията си. Има различна нужда на работниците в зависимост от техния статус на заетост. Ето, например, само етостта. Това е чудесна статус, но не може всички да трябва да са и 20% от работниците или служителите, от трудещите се в Европейския съюз, казват, че самонаетостта е единствената форма на труд, която могат да упражняват. На следващо място услугите за деца, за хора с увреждания, за възрастни хора. Ако няма такива услуги, то тогава семейството се ангажира. В такъв случай ние не може да измерим точно задоволеността на хората, най-вече на жените, които се грижат за тези нуждаещи се семейни членове. Тези жени много често работят на непълно работно време. Това е добро решение, но то трябва да се взема само не като последен, последна възможност за работа, а доброволно. Освен това, трябва да подкрепяме семействата и работниците <clears throat> при решенията им за работа, т.е. че трябва да има аранжименти между компаниите и работниците за гъвкаво работно време, така че и двете страни да печелят. Говорихме преди две седмици за дигитализацията, за интелигентната работа в Белин. Парламента също има инициативи тук. Аз го наричам телеработа 2.0. Как може да осигурим използването на дигиталните технологии? Как може да използваме тези възможности за работата, така че да не се сменя е, сегашната традиция на работа с една тотална, тотална заетост и да не замъгляваме границите между личния и семейния живот. Така че да не станем жертва на собствената си работа. Така че мисля тук, е, това е нещо, за което трябва да се помисли. И тук се различавам малко от моята колежка. Радваме се, че някои компании предлагат някои добри практики. Социалните, пар... социалните партньори дават също някои решения, някои възможности. Компаниите също могат да споделят своя опит. В същото време имаме нужда от защ... защита на най-уязвимите работници така че те да не изостават. С това ще приключа. Моето обобщение и заключение, че ни трябват законови и незаконови мерки. Благодаря. Thank you, Paolo, for that. Благодаря ви. Отлично представяне, отлично обобщение. Аз ще използвам правото на председателстващия заседанието да следя много стрикно за времето. Оле, две минути, ако искаш да отговориш. Благодаря. Мисля, че ще взема отношение по гъвкавата сигурност, защото това е много интересна тема. Аз бях докладчик преди няколко години и си спомням, че тази система на гъвкавата сигурност беше подкрепена от мнозинството, но така или иначе идеята като че ли вече не е актуална, макар че Европейската комисия продължава да говори за нея. В Европейския парламент няма кой знае какво продължение, защото е много трудно да се говори за гъвкава сигурност, след като няма сигурност. Когато хората се чувстват сигурни, те са и гъвкави. Но за да бъдеш сигурен, трябва да имаш добри доходи и да разчиташ на добро социално обещетение, ако те съкратят, да знаеш, че можеш да намериш ново място на пазара на труда. В Дания, например, имаме около 2,6-2,7 милиона трудоспособно население. Една трета от тези хора сменят работата си всяка година и това е защото нещо може да не им хареса, но това не е проблем, защото разчитат на обещетенията при безработица – и знае, че могат да си позволят да търсят много работно място, но знаем, че в много други държави това не е така. Огромен брой хора са безработни. Можем ли да им кажем, че трябва просто да са гъвкави на тези 20 милиона безработни? Би трябвало във всички държави членки да има една много добра социална система, която да поеме уязвимите, хората, за които вие говорите. Това е много важно. И не мисля, че проблемът може да се реши чрез добри практики на ниво дружество. Разбира се, че трябва да има известно регулиране – и да се разчита и на социалните партньори. Но за да бъдат хората гъвкави, трябва да има една сигурна система, на която да се опрат. Благодаря. Сега ви давам думата за въпроси и отговори, но ще ви моля да се представете и да представете вашата организация. Благодаря ви, Колет Фейган. Университет Манчестър, член на съвещателния борт. Много ми хареса това, което беше казано за устойчивостта. Ще взема отношение по жените в управлението. Принципно тук има постижения, но има и доста празнини. Какво знаем за жените в управлението? Обикновено може да се очаквате да имат е, да е по-малка вероятността да имат деца в сравнение с мъжете в управлението. Разликата в заплащането става все по-голяма, когато стигнем до изпълнителните длъжности, малко под и малко над тях. Има също така и нюансирана дискриминация, след като пробиете стъкления таван, се оказва, че стигате до стъклената скала. Много от жените на управленски позиции са наистина подложени на огромно напрежение. Добре е те да бъдат в управлението, но за да има устойчивост, трябва да се разгледат и условията на работа, а не само да се казва, че тези жени са в привилегирована позиция. Благодаря, заповядайте. Благодаря ви, Елоиза Прище от Португалия. Въпросът ми е към Татяна. Споменахте, че трябва да се отчита и работата, която не се върши срещу заплащане, но как точно смятате да я включите? Бихте ли ни казали какви ще са насоките в бъдещия политически дебат, така че, например, грижата за другия да бъде отчетена? Ако има още един въпрос, ще го поемем и него. Благодаря. Всъщност, ние чухме, че 85% от работниците е, харесват своето работно място и според мен това е положително. Но ето този следобед пък чуваме, че 25% от работниците са на мнение, че работата им застрашава тяхното здраве. Как е, могат цифрите е, да стигнат до 100%? Татяна? Първо ще отговоря на Владимира стига вече регулиране. Не забравяйте, че част от това регулиране са и директивите. Всичко е въпрос на политическа позиция. Аз представлявам левицата – Позицията на моята група е, че в социалната сфера ни трябва повече регулация, защото тук има дисбаланс. Не може да се регулира търговията, а да не се регулира минималното трудово заплащане, както и някои други характеристики на трудовия пазар. Това обяснява явления като Брексит. В крайна сметка трябва да знаем, искаме ли регулация или не искаме и всяка държава ще тръгне по своя път. Аз вече обясних каква е нашата позиция. Виждаме, че дори от десницата се признава вече, че в социалната сфера трябва да има повече регулация. А на вашия въпрос за незаплатения труд, ще ви препоръчам да се запознаете с нашия доклад. Ние правим множество предложения, включително и това за директива за хората полагащи грижи. Тук едно от възможните решения е събирането на тъй наречените кредити за грижа, които да се изчисляват при изчисляване на пенсията. Благодаря, Татяна. Заповядайте, една минута имате грид. При този вид проучвания, като проучванията за условия на труд, винаги нивата на удовлетворение са доста високи. Обикновено хората първо отговарят положително, но ако решите да се задълбочите, много от проблемите започват да излизат на повърхността. Така че тук няма противоречие. Ние просто се опитваме да видим не само нивото на удовлетвореност, но да отидем и малко по-далеч, за да разберем как се чувстват хората когато се замислят за условията си за труд. А на колеч ще кажа, предстои да направим и конкретен анализ на жените на управленски позиции. Благодаря. И накрая благодаря за важната информация в този документ. Мисля, че проведохме много интересен дебат. Стигнахме до идеи, които ще захранят и нашите бъдещи доклади. Свършваме точно на време в 4 часа преди следващата сесия. Okay, good afternoon. Добър ден. Бих искал да се опитам да бъда толкова добър ръководител като моята предшественичка. Благодаря на всички онези, които имат смелостта да изкарат до края. Това ще бъде последното ни заседание. Аз съм Херман Фонг, ръководител още няколко време на управителния съвет на Еврофон. за мен беше удоволствие да прочета обобщенията от новия шести общоевропейски преглед на труд, условията по труд, обобщения, които подхранват политическият дебат и едни и същи цифри водат до различни заключения, до различни идеи. Бих, сега бихме искали да спрем нашето внимание по време на това обсъждане относно начина по който информацията и данните могат да подхранат политическият дебат, как те се използват и има ли възможност да създадем един новен, нов дневен ред на е, качество на труда, какво е, какъв може да бъде нашият нов поглед е, спрямо е, политиките в областта на труда. И сега ще помоля нашите панелисти да се представят, да кажат по какъв начин тяхната ежедневна работа е свързана с заключенията на шестия преглед. Първо ще дам думата на Барбара Герштенбергер която е координатор в Еврофонд. Благодаря, Херман. Ти вече ме представи до известна аз съм Барбара Герстенберг и съм координатор в дирекция координация на Еврофонд. Сега, какво знаеме за начина по който се използват цифрите и обобщенията от шестият преглед? Тук представителите на Европейската комисия и парламента многократно споменаха начина по който те се е, използват тези цифри и и данни. Мисля, че по неодавнашната дискусия относно Европейският стълб за социални права тук в парламента е, е едно доказателство на начина по който, по който се използват тези цифри. Същото Тъжи и за докладите относно мониторинга по условията на труд. Ако се върнем малко по-назад към петия преглед от 2010 година, и, и след това видиме какви са резултатите, ще можем да отчетем, че през 2013 година няколко стотин документа бяха основани, се базираха на заключенията от петият а, преглед и включително и ОИСР, и Европейската агенция за хигиена на труда. Всички тези а, органи, организации използват а, нашите цифри и нашите обобщения за представяне на техните доклади и, тех, и включване в а, техни предложения и инициативи. Окей, uh, Извинете. Сега моят тук съсед Том Беверс, който е председател на ЕМКО и ще обясни какво, какво върши ЕМКО и как това е свързано с Еврофонд. както знаете. And we assist this Council mainly in dealing with the European semester. This means we intervene at the key moments in the... Както знаете, комисията излезе с препоръки, специфични за страните, свързани с изпълнението на европейския семестър. Вчера комисията публикува доклада с препоръките. Ние ще обсъждаме следващия понеделник тези документи, за да сме сигурни, че съветът <clears throat> ще е запознат с тях. Ние правим и анализи Нашият подход се основава на доказателства, събирани по време на семестъра, обзорът, за който говорим. Днес е много важен източник на информация. Обзорът ни дава възможност да съберем, да получим данните, на, който, на които да стъпят да стъпи нашия анализ за качеството на труда в Европа. И естествено, ние ще говорим за социалния стълб. Имаше много препратки вече към него. Ясно е, че и там трябва да имаме информирана дискусия и да използваме усилията влети в този обзор. As Employment Committee and also um, we expressed this in a joint opinion with the Social Protection Committee and this opinion те, този обзор е важен както за нашата комисия, така и за другите парламентарни комисии. Социалният стълб се надяваме да бъде гъвкав инструмент, инструмент, чрез който да се поощрят създаването на устойчиви работни места. Има различни компетенции в Европейския съюз. Тях трябва да ги вземем предвид и трябва на този фон да усилим инструменти, да усилим инструментите, с които разполагаме. И обсъждания, които провеждаме тук, се водят в МОТ и в други институции и става дума <clears throat> както за сближаването, така и за вземане на предвид на компетенциите на националните държави. Благодаря. Искам да попитам и Стефано Скарпета. Ще го помоля да отговори на същия въпрос. Как вие ще използвате а, резултатите от обзора във вашата работа? Аз наистина се казвам Стефано Скарпета и съм директор в ОИСР <clears throat> на отдела, който се занимава с здравеопазване, заетост имиграция. За мен е радост да бъда тук сред вас и да обсъдя заключенията на шестия обзор. Наистина, това, този обзор е много важен за ОСР. Ние развиваме рамка за качество на труда и за това с интерес очаквахме тези резултати на обзора. Качеството на труда е основен термин в нашата стратегия. Започнахме с нашия анализ на пазара още през 2006 година. Но честно да се каже, да, имаме нужда от по-добра заетост, от по-добри работни места – но стратегия за това все още не е развита. Ние се опитваме да характеризираме работния пазар, да видим тенденцията каква е и виждаме, че се губят много работни места и че все още не са създадени достатъчно на брой работни места, които да предлагат висококачествена заетост. Мисля, че без споменато вече че имаше министерско съвещание в началото на годината, на което бе решено да се разшири стратегията на ОИСАРА. Рамката, над която работим, е много измерна. Вземаме всякакви фактори, <clears throat> които оказват влияние върху трудовия пазар предвид. Благодаря. Then I would address myself to Manuela Tomei, uh, also the same... Аз сега се обръщам към Мануела Туей. Същият въпрос към вас. Как вие ще използвате резултатите на, на обзора. Благодаря на всички. За мен е наистина удоволствие да участвам в това заседание. Благодаря на Еврофонд. Аз съм Емануела Томе. Директ съм, съм на дирекция качество на труда и равноправие. Подобряването на трудовите условия и другите аспекти на качеството на работните места са от огромно значение и са в а, центъра на вниманието на МОД. Също като ОИСР, ние се занимаваме с тенденциите, но не само. Разглеждаме и други аспекти, какви, какви политики, какви институции биха могли да оптимизират условията на труд, като това не стане в ущърп на конкурентоспособността и економическия ръст. Извършваме широкомащабна научна дейност. Бих споменала само последните изследвания относно промените в а, различните индустриални а, отрасли и се отразяват върху качеството на работните места. Също така по какъв начин това се отразява на благосъстоянието на трудещите се и на резултатите постигнати от съответните предприятия. Информацията, която се съдържа в прегледите и изследванията, дават е, много интересни е, индикации относно възнагражденията и различните тенденции. Що се отнася до възнагражденията и приходите ни, това е един много важен аспект от качеството на труда и работното място, но съвсем не е единствен за това в партньорство с Еврофонд се опитваме да разшириме обхвата на прегледа на Еврофонд и включили сме и три допълнителни страни Китай, Съединените щати и Корея а, а, употребата, която правиме или начина по който използваме данните постъпили в прегледа, ние ги използваме ежедневно в нашата работа. А, и Също така отчитаме, че в областта на тормоза, насилието и така нататък разполагаме благодарение на този преглед с възможността да сравниме много а, страни. А, Марика, може и ти да кажеш какво прави Европейският парламент с а, тези цифри. Again here. <laughs> uh, and for those who are new uh, in, in this room, I'm the да, за тези, които не ме познават, аз съм заместник-председател на Комисията по заетост в Европейския парламент. Ние разглеждаме заетостта и социалния дневен ред. За да бъде всичко по-простичко, трябва да обясня, че Еврофонд е наш – тъй като комисията по заетост работи с различни организации, които са пряко свързани с нас. И мога да кажа, че Еврофонд е нашия изследователски институт. времено. разговаряме за темите, които според нас са приоритетни, но ако не разполагахме с всички данни, изработвани от Еврофонд, за нас би било невъзможно да постигнем това, което сме постигнали. бих казала, че обикновенно при всички доклади са много важни данните на Еврофонд. Нашата институция обикновено се опитва да проникне в дълбочина – за да може да обсъди тези въпроси на политическо ниво. Не е достатъчно да посочим някой с пръст и да кажем, сега трябва да свършиш еди какво си. Именно и за това работим в толкова тясна връзка с Еврофонд и други организации – различни изследователски центрове, които ни помагат. Ние се намираме в един много труден момент за Европейския съюз. И за нас е особено важна тази помощ, докладите и цифрите на Еврофонд – ще ви дам един пример. Доклада на Еврофонд, може би преди една година, не помня, ние сме непрекъснато в криза и вече годините се смесват, но този доклад показа разликите между държавите членки. това, за което ние говорим още от сутринта днес. Доклада отразяваше и значимостта на социалния диалог, социалното договаряне като негов резултат. Държавите членки, в които тази система е разработена, се оказа, че преживяват кризата по-леко. Освен това, беше установено, че много от държавите членки не успяват да се придържат към този модел, но няма никакво съмнение, че наличието на социално партньорство и добри системи за трудово договаряне помага. Докладът беше особено полезен за нас и при разговорите ни с Комисията по економически въпроси, например. Беше полезен и когато разговаряхме за инвестициите и начините да се излезе от кризата. Да се разработят политики за един силен Европейски съюз. Ето това е един пример – за полезността на докладите. Така се работи в политиката. Ние трябва да се уважаваме взаимно и същевременно да търсим вдъхновение едни от други. Благодаря. Then I would uh, like to take a second round and then we... Uh... Още един втори кръг. Нека чуем. Може би ще се върна на Барбара. Какво мислите вие? Кои са основните уроци, които можем да научим от гледна точка на политиките? Вече чухме някои от колегите, разбрахме, че 81% са доволни от баланса между професионален и личен живот, 19% не са доволни но вие сте така или иначе обективния орган. Кои са основните уроци? Uh, thank you, Uh, before answering this, I... Благодаря. Преди да отговоря, може би трябва да кажа на Марита, че е, много се зарадвахме на това, което казахте, именно, че Еврофонд е ваш. със сигурност искаме да работим за вас и да помагаме за добрите политики в бъдеще. Но аз пък ще протестирам от името на тристранното правителство, защото Еврофонд е и наш. Да, така е. Ние можем да бъдем изследователски институти на социалните партньори. Връщам се на първоначалния въпрос – за политическите послания. Иска ми се да останем на едно сравнително високо ниво. Ще се върна на казаното от Аниес доста по-рано тази сутрин. Тъй като то трябва да се запомни. А именно факта, че никое работно място не е съвършено – че то винаги може да се подобри в няколко отношения. Ние вече ги споменахме. Надявам се да не ви отекчавам. Ние говорихме за тези профили на качеството. Предполагам, че те не са толкова лесни за разбиране, но ето вземете примера с високите позиции. На пръв поглед те ни изглеждат много хубави. Спомняте си, бяха отбелязани с синьо. Но, въпреки това, по два от седемте показателя, те се оказват, че не са толкова добри. Интензитета, например, на работа е много висок, тъй като има най-различни задачи и на второ място качеството много работни часове, работи се извън дома продължително време. Следователно, дори на това ниво има какво да се подобри. Друг пример са работните места, където всичко протича гладко. Там пък се оказва, че хората са недоволни, че не могат да взимат решения, че се изискват сравнително не много сложни умения. Ето, като цяло всичко е добре, но пак има какво да се подобри. Затова и аз бих препоръчала да се разглеждат профилите, като се започне от тези, в които няма изобщо син свят и във всички области трябва да се направи подобрение. То може да е възможно или не, може би трябва да се мисли за политики, които да позволяват на хората да напуснат тези работни места. В профилите откриваме и доста висок брой хора на временни договори – Един временен договор би могъл да бъде стъпката към по-добро работно място, но това не се разбира от само себе си. Така че и тук е необходима насочена политика. Хубавото е, че ако качеството на работа се разгледа толкова подробно по седемте показателя, се оказва, че има много алгоритми, които могат да се използват за подобрението. Не става дума за магическо решение, штракам с пръсти и всичко си идва на мястото. Не. Има политики, например, по професионалния и личния живот, работното време. Те могат да бъдат доразработени и според мен това е добрата новина. Благодаря. Благодаря. <clears throat> Сега да продължим с Марита. Чухме за сравнението между различните хора, хората, които гласуваха за Брексит, хората, които гласуваха за Трамп. А хората в Европа, които работят в добре платени а, работни места, те какво да очакват и онези, които не са в такова благодетелствено положение? Отговор е да трябва да се променят нещата. Тази сутрин започнахме заседанието на доста мин... в доста минорен тон. Разбрахме, че много хора са ядосани и че се чувстват изоставени. Те имат право Те имат право, <clears throat> защото те се чувстват, че никой не го е грижил за, техния, за качеството на техния труд. Ние създаваме обстоятелства, системи, които Е, системи, които насъскват хората ни също други, а всъщност би трябвало да си обединим усилията да се борим за подобряване на ситуацията. Аз винаги говоря за социалния дъмпинг и за нуждата от една добре функционираща директива за коментироването, така че да не се съревноваваме между държавите членки така че гражданите да не се конкурират, да не се получава социален дъмпинг, да не се излагат хората на рискове на работното място. Трябва да, да се конкурираме не едни с други, а с останалите части на света, защото ние сме много добри в това, което правим. ако упростя, <clears throat> някои западни и северни страни се конкурират с а, южните и а, източните страни, което не би трябвало да е така. Господин Пирински от същото политическо семейство говори за производството за производството на високо квалифицирани хора от източна Европа, които се изнасят в части на Европа, където могат да намерят по-добро заплащане и по-добър живот. И в същото време има хора, които биха работили всякаква работа на всякакво ниско заплащане, само и само да имат работа. И това е същата посока – движението от изток към запад. Ако не намерим начин <clears throat> да установим баланс между тези страни, тези конфликти ще доведат до Тръмпова ситуация в Европа. Ние не сме иммунизирани против омраза и против опасни конфликти. Те могат да се, <clears throat> да се възбудят между хората. Фактите означават нещо. Нека си отворим очите към тях. Нека хора, които са добре образовани, да могат да печелят достойна заплата в техните си страни и за да не възбуждаме расизъм и недемократични настроения в други части на Европа. Като караме хората да изпадат в ситуация, Така че хора от източна Европа да работят на Запад при по-низко заплащане. Може да има мнозинство в парламента и в съвета за директива за коментироването, но то, нека има такова мнозинство, но в същото време нека направим така, че високо квалифицираните източни специалисти да не търсят щастието си на Запад, защото има милиони хора, които смятат, че никой не ги вижда. По този начин Европа няма да функционира. На това равнище трябва да търсим решение, защото резултатите може да са ужасяващи. Такива, каквито бяха резултатите от е, изборите в Америка, а резултатите тук в Европа ще са още по-ужасяващи. Ето с какво се занимаваме в нашата комисия. Това е директивата за командироване, директивата за канцерогенните вещества. Това е също нещо, което е важно, защото в източна Европа няма същия натиск върху компаниите, когато става дума за екология, <clears throat> за безопасност на трудовото място. Просто защото те, тези компании работят в не така привилегирован економически контекст, както тези компании на Запад. Трябва ни баланс. Ако не успеем в този баланс, ще имаме повече ниско квалифицирани работни места и много ядосани, недоволни граждани. ще имаме много хора изключени от работния пазар и ще имаме работещи хора, които работят при много лоши условия. Председателят благодаря. Очакваме и въпроси от публиката. Искам обаче да се обърна към моя съсед и да му задам въпроса. Вие имате система за измерване на качеството на работа. Може ли да обясните а, е, какви са резултатите, как работи тази система? Um, we, we indeed in the Employment Committee have a, a long... Благодаря ви. Емко има дългогодишна традиция на работа по качеството на работното място и на труда още от 2001 година. Междувременно развихме така наречени показатели, които бяха приети от съвета на министрите. Може би крайна сметка ние бяхме първата международна организация или орган, работейки по тези проблеми и в последствие много други международни организации ни последваха по този път. През 2014 година публикувахме списък на показателите, е, така стъпихме много широко върху обобщенията от е, включени в прегледите на Еврофонд, е, на изследванията направени от ОИСР и Е, и сега всич, всич, всичко това кристализира в така нареченият годишен преглед на резултатите в рамките на европейският семестър. Заключенията, които можем е да направим са следните – това проучване. И разбира се, това проучване ще бъде допълнително анализирано, но това проучване препотвърждава и нашите заключения в областта на социалният стълб. Считаме, че комисията не взима достатъчно предвид човешкият човешкото измерение и постигането на един по-справедлив и по-балансиран трудов пазар в Европа, към който се стремиме. Също така видовете трудови договори, нещата биха трябвало да бъдат много по-ясни, за да не са изправени хората пред трудността да се самоопределят като само наети или не. И а, е, също така е, нека не се опитваме да разрешаваме проблеми от миналото, а да отправим поглед към бъдещето. Също така. Нещо, кое, на което не бе достатъчно изтъкнато днес. Става дума, на, става дума за управленческите практики и обмен на управленчески практики. Е, нещо, което би било от огромно значение. Защото това трябва да залегне в някакви насоки, които да бъдат отправени на предприятия и други. А, също така би било необходимо обаче да има, може би, по един по-широк обхват на този преглед, защото знаем много за е, положението в Европа, но необходимо е, е да е, имаме данни за сравнение, произхождащи от други страни в света, за да, за да могат нашите политики да бъдат по-целенасочени. Да, това е. Това са нашите цели в документите на комисията, които бяха представени вчера, ще установите, че голямо значение е обърнато на, на качеството, но е, като че ли поне за поне за сега тези, тези цифри, тези заключения не са били изразени под формата на количествена, количествена цел. Така, а, сега, естествено, много ще е трудно, тъй като а, става, тук става дума за многоизмерими а, е, аспекти. А, е, различни действия и дейности, които трябва да бъдат е, предприяти. Това са все пак седем измерения, които са много. Е, съдържат много слоеве но а, наистина а, интересно е и, и би било добре да се опитаме да а, изработим някакъв количествен показател, но това не трябва, не трябва да бъде единствено. Господин Скарпета, какви насоки разработвате за а, оценка на качеството? Благодаря, Херман. Аз съм един така щастлив потребител на... Да, да, has been very productive. наистина въпрос от тук нататък е наистина този преглед и това проучване да бъдат разширени и да обхванат и други страни и други континента. Е, страните от е, е, Г20 в е, заявлението си от 2015 година подчертават, че качеството на труда е основен аспект за економическият растеж. Е, на, на, на качеството на труда се обръща внимание отдавна от страна комисията, от ОИСР, от МОТ и така нататък. Но сега този аспект, това измерение е, е в центъра на дебата на е, ръководителите на е, държавите. Бих искал да се върна към казаното пре... от моите предшественици. Защо днес обръща повече внимание на качеството на труда? Защото а, загрижеността относно производителността а, и труда като цяло е все а, нещо, което взема все по-големи пропорции и развитието на света на труда и изисква все повече и повече създаване на така наречени работни места за средно квалифицирани а, трудещи се. Защо? Така че смятам, че тази крачка напред, която бе направена в рамките на Г20, е, разбира се, следствие от свършената преди това работа от Еврофонд и различните организации, органи. Сега, какво правим ние в ОИСР? В ОИСР се Целта е да се създадат показатели, които наистина да могат да бъдат база за сравняване между различните е, държави и членки. Радвам се да отчета добрата работа, свършен, свършена в сътрудничество с е, е МОД и ЕМКО. Е, и е, заключението от тази работа, извършена в сътрудничество, а, бе прията от Г-20. Мисля, че в ОСР работиме върху три основни модела. Едното е, единият е качеството на възнаграждението. Мануела спомена а, значението на този аспект за благосъстоянието на отделния гражданин. Също така е важно какво е разпределението на възнаграждението в цялата популация, която раз... анализираме. Също така обръщаме особено внимание на качеството на е, средата и търсенето на е, критерии, които да ни позволят приемането на обективни е, мерки, а не само субективни. И още нещо както вече беше казано, рамката, по която работихме, е приета. Тя е в центъра на нашата стратегия възнаграждението, разпределението и сигурността, както казах, са трите модела, които са в центъра на тази рамка. И още И искам също така да кажа нещо в продължение на казаното от Том. Все повече и повече изследвания доказват, че качеството на работното място, качеството на труда се отразява положително на производителността. Тези условия са добри за самите трудещи се, но както е, казах също така, имат много положителни последици за е, продуктивност, за производителността. Така че въпросът не е само да направим един отчет на благоприятните последици, а също така това да бъде и двигател за развитие на бъдещи политики. МОД работи по този проблем в сътрудничество с Еврофонд. Целта е наистина да развиеме в широко сътрудничество едни насоки, които да е, по, как, по какъв начин а, а, резултатите от този преглед могат да бъдат съотнесени към резултатите от други прегледи с цел наистина а, от а, предоставяне на много по-задълбочена и ясна информация. Сега, целта е от една, от, от една страна да имаме едни много по-разширени, по-обзорни е, прегледи, от друга страна да правиме прегледи, които да съдържат много по-синтезирана информация. И за да можем да отчитаме развитието на пазара на труда в времето. В момента а, имаме а, скала, по която може да измерваме постигнатия напредък, но това не трябва да става само на всеки 5 години. Трябва да имаме възможност за един много по-редовен и систематичен начин на отчитане на резултати. Uh, Мануела би ли обяснила сега защо условията за труд са важни за МОД? The working conditions survey of sport of them were also used even in countries like Tanzania, which made a number of people... Освен това виждаме какви са големите разлики и трябва да ни обясните какво правите вие, как използвате наличната информация. Ако ми позволите, бих искала да добавя нещо към казаното от Стефан тъй като е вярно, че въпреки това, че се влушава качеството на условията за труд по целия свят, това качество е много важно. Е, не само за Европейския съюз, то е важно и за Г-20. Важно е несъмнено и за МОД. Не бива да забравяме, че имаме дневния ред до 2030 година за устойчиво развитие. Той поставя акцента върху необходимостта от приобщаващ растеж чрез продуктивен труд, който е при достойни условия. Ние се опитваме наистина да разширим обхвата на проучването и да стигнем и до други части на света, тъй като има известна готовност да се създадат равни условия и да се отчете факта, че наистина качеството е много важно, качеството на условията за труд. Бих искала да обърна внимание и на още нещо. Много е важно да има емпирични доказателства за това, че добрите условия за труд водят до повишена производителност. Това е изключително важно. Ние всички го разбираме, но е важно да можем да го докажем. И в това отношение трябва да спомена усилията, които помагаме в, полагаме в МОД, именно за да документираме случващото се. Един въпрос, довел до поляризиране на мненията е дали наистина по-добрите условия за труд водят до по-голяма производителност. Някои са на мнение, например, че ако инвестираме в по-добрите условия, ние ще спечелим. Принципно разглеждаме цялата производствена верига – анализираме различни държави, включително и страните, които са водещи производители на конфекция. МОД работи през последните 10 години в областта изпълнение на трудовите норми. Според нас това ще доведе до повишаване на качеството на условията за труд и колкото и да е странно, наистина може да се докаже тази връзка – подобрени условия, по-голяма производителност. Why the, the quality of work is important and, and how we are trying to... Ние искаме да покажем че това е особено съществено. Затова стъпваме и в държавите, където има много висока степен на недекларирана заетост. Обикновено на такива места не се проявява голям интерес към задълбочения анализ, не се проявява интерес и към подобряване на работните условия. но нашият подход работи. Работи особено добре в страните с средни доходи. Имаме и страните, в които цените на стоките са се подобрили. Има освен това и създадени работни места, декларирани работни места, инвестира се и в институциите на трудовия пазар. Тук мога да дам пример с Китай, Бразилия, Аржентина. Това компенсира забавенето на економически растеж през последните няколко години. Имаме тази готовност да се подобрят условията и да се създаде също така по-голямо вътрешно търсене, да не се разчита само на износа. Благодаря. Сега трябва да благодаря на хората на трибуната и да дам думата на аудиторията в залата. Заповядайте. Ще чуем три въпроса. Благодаря, че ми давате думата. Луи Клюруш, аз съм изследовател, сравнявам условията за труд и социалната сигурност, работя в университета на Бордо. Ние се водим от общностната рамка Директивата, например, от 89-та година за работните условия. Имаме съответните изисквания за безопасни и здравословни условия за труд, директивата срещу дискриминацията, директивата за равенството на жените. Това помага много, защото тези общностни норми след това се транспонират и се следва духа на това, което е записано, като идеята е да има същия резултат на национално ниво. Но беше поставен въпроса, трябват ли ни нови законодателни текстове. Мисля, че това не е задължително. Ние имаме добри текстове, които трябва да се изпълняват правилно. правилното изпълнение би довело до добри резултати, защото те са наистина написани добре. Може би трябва да се направи и проучване, да се смени парадигмата, да нямаме такива бариери между различните участници в тези взаимоотношения. Трябва да се положат грижи за работните условия и да се помисли за този, тази връзка между здравословния труд и економиката. Защо да не помислим и за ново определение на економиката или на приобщаващата економика, за която е важен, важно и здравето на работника – както и производителността, иновациите. Да видим как работата се отразява на здравето на работника и съответно, ако е необходимо, да се промени поведението. С други думи, да се включат всички и институциите, и социално-економическите партньори. Има ли някой друг, който желая да зададе въпрос? Заповядайте. Крис Демейстер, Федерация на Employers. Крис Демейстер, аз представлявам белгийска организация на работодателите. Ще бъда откровен. Ние изслушахме представенето на доклад, в който се описват различните фактори и променливи, някои вътрешни, други външни спрямо живота на работника. Трябва да се запитаме как работника се отнася към целите на своя труд и след това говорим за регулиране. Това като че ли е отговора, но това означава да се търси някакво универсално решение, което да е добро за всички. В края на 80-те години се говореше много за показатели. Но дори и в области, където те могат да бъдат измерени, ние нямаме сравними показатели. Особено в тази област. 20 години нищо не е направено, ако изобщо това е пътя. Не знам дали знаете какво представлява тъй наречения бърнаут. Това е вътрешното отчуждение от твоя труд. Обикновено се случва в институциите, в които хората са в тъй наречената златна клетка. Имат фантастична заплата, но не виждат никаква цел за себе си. Това въжи и за международните институции. Може би трябва да помислите и след това да ни кажете как може да подобрите качеството на труд на тези хора. С други думи, да се работи на ниво работно място, да се работи с работниците, средното ниво на управление, да се разчита на някои външни експерти, да се види какви са личните обстоятелства на тези хора – и да се търси баланса между техните очаквания, надежди и трудовата ситуация, за да може да се разработят техните умения, така че те винаги да бъдат готови за пазара на труда. Това е моето заключение. Готови ли сте да го приемете? Доста провокативен въпрос, но нека чуем и още един. Моят въпрос е малко общ към господин Скарпета, но изобщо към участниците на трибуната. Господин Скарпета каза, че има влушаване на качеството на работните условия. Говорихте и за средното ниво. Но моят въпрос е какво мислите вие за гига економиката и това много бързо цифровизиране на огромна част от нашия труд. Първо ще се обърна към Томас. Първият въпрос беше за промяната на парадигмата. Въпросът не е лесен, но ще се опитам да обединя първите два въпроса. Принципно регулирането, законодателстването, според нас са важни. Ние имаме текстовете за здравословни и безопасни условия на труд, но те трябва да се актуализират. Наистина, едва ли е необходимо да очакваме много от тяхната промяна, по-скоро трябва да мислим коя е добрата рамка за политиките и как ние в Европейския съюз можем да се изправим пред предизвикателствата на технологичните промени, демографските промени – и тази глобална несигурна международна среда. Как да се справим, как да запазим нашата конкурентоспособност и едновременно с това да запазим социалния си модел. Според мен това е интересната дискусия. Иначе Ние можем да говорим за регулиране, законодателстване, но обикновено за това се говори от хората, които председателстват а, е, а, е, някакъв голям съвет по стратегиите. Не знам дали трябва да го казвам точно тук. Сега се обръщам и към Крис. Наистина, ако не очаквате разработващите политики да намерят решение, то пък ние как да очакваме социалните партньори да го направят. Има ли нужда от регулиране? Може би и вие трябва да отговорите. Не е ли достатъчно да се ограничим до работното място? Отговорът, разбира се, би бил, че законодателните норми в изолация не са достатъчни. Обръщам се и към Крис, но регулирането така или иначе внася яснота, защото така са поне важни, са ясни водещите критерии – какво трябва да се направи, за да се подобрят работните условия. В много случаи обаче задачата не е наистина да се разработват нови норми, а да се изпълняват действащите. И така стигаме и до стимулите и санкциите, доколко те биха помогнали за изпълнението. Имаше един пример споменат по-рано за това как подобреното изпълнение е довело до по-добри работни условия и оттам производителност. Предприятията, които напредват в това отношение, всъщност биват стимулирани, защото получават допълнителен достъп до определени пазари. по тази тема сутринта говори Мишел Саво, който обясни, че в светлината на промените на работното място и това излизане от традиционния модел на отношения на работното място, трябва да се помисли Трябват ли ни някакви различни регулации? Разполагаме ли с достатъчно? Така че независимо дали ще говорим за гига-економиката или економиката на споделянето, всички тези нови явления трябва да подхождаме по този начин. Да не говорим за самонетите, които на практика много често се оказват зависими. За мен отговорът е в регулирането. Аз не искам да ви лиша от възможността да вземете отношение. Благодаря. Трябва да внимаваме. Ние искаме да подобрим качеството на труд. Същевременно говорим за това, че е необходимо да се положат повече усилия и се питаме дали трябва просто да се изпълнят по-добре действащите норми или не. Дали ни трябват нови. Тук е добре да разгледаме различните групи и резултати. Единствено, когато знаем какви са резултатите и какви са специфичните групи, ще знаем какви политики да приложим но аз би бих, е, бил бих много внимателен в това отношение. Трябва ли да променяме своята обективна функция? Единствено производителността ли ни интересува? В ОИСР говорим за това, че е необходимо да се определя не само растежа, а приобщаващия растеж – и тук се включва и здравето, и достъпа до образованието, и обучението. Разбира се, ние не сме готови все още. Страните от Г-20 също вече казват, че искат да има приобщаващ растеж. Според мен би трябвало наистина да се работи много на самото работно място, както и вие посочихте. Ролята на политиката е важна, но не и достатъчна. Ако разгледате рамката на Ойсера, ще видите, че в нея се говори за сигурността или липсата на сигурност на трудовия пазар – ние искаме да отидем много по-далеч, да се помага на работниците и на дружествата да предвидят промяната. Наистина е важно да се обърне внимание на политиките. Има много добри примери за това, че те наистина водят до промяна. Но има и още един въпрос. Каква е прогнозата? Аз говорих не само за гига економиката, говорих и за това, как се отразяват новите условия. Какви са предизвикателствата? Необходимо е, когато настъпва промяна, хората да могат да се здобият с необходимите умения, така че веднага да преминат на различното ниво. Казано накратко, трябва да преразгледаме своите политики за учене през целия живот. Струва ми се, че не е направено достатъчно и тук работодателите са много важни за непрекъснатото преквалифициране на работниците. Аз съм съгласен с Мануела. При гига економиката и новия вид труд на самонает Въпросът е доколко системите за социална защита отразяват новите условия. Виждаме, че това се прави само до някъде. Социалната закрила със сигурност би помогнала на тези работници. Но ето това е още една огромна задача. Да се види какво има в Европейския съюз и какви програми бихме могли да използваме. Принципно, закрилата трябва да върви с работника, не с договора. Защото доста работници ще изпълняват повече от един вид труд. Следователно, на тях трябва да се гарантира правото на обучение и възможността да изберат обучението, от което имат нужда. Благодаря. Съгласна съм с Крис, <clears throat> че всъщност тук става дума именно за това, че на равнище компании могат да се намерят най-добрите решения. А там има най-много възможности, най-много ограничения. Може да се съглася с вас, защото обзорът а, ни дава данните, доказателствата за това – Една трета от работниците работят в, на работни места, където малко взимат решения, където не са в, включени в организационни въпроси и вземане на решения. Но там, където пък е точно обратното, там работниците са по-доволни от е, своите условия на труд и имат най-голяма полза за организацията. Говорим тук в крайна сметка за менеджери и високопоставени служители, т.е. в участие в управлението, участие при вземане на решението, участие в организацията означава, по-добро здравословно състояние и по-добра, по-голяма задоволеност. Тоест, при една трета от работниците няма никакво представителство в организацията. Тук трябва да започнем нашия диалог. И отново се връщам на извода си. Проблемите най-често могат да се решат на равнище организация. Председателят, е, много е трудно наистина да се а, да се установи контакт с а, такива организации. Господин Михаил так. се казва. Имам следния въпрос за стандартите. Работният пазар става все по-разнообразен. Louder on the, on the microphone. Um, I would have a question on the issue of standard. Ораторът повтаря. Моят въпрос е за стандартите. Не смятам, че разнообразието в стандартите е релевантно, защото в обзорът се показва, че несигурността в бизнеса е много голяма, несигурността в бизнеса е много голяма. Има трансфер на права, има трансфер на задължения и, и интересуваме системите за сигурност – системите, които осигуряват спазването на стандартите. Ние имаме информация по тези въпроси на нашата страница и искам да ви поканя да видите тази страница. Те, информацията на нея е много прясна. Други въпроси? СЖТ, Конфедерация Женал Дютра. От Общата конфедерация на труда с въпроса ми е следния. От сутринта говорим за качеството на работата. За нас, може би, това не е най- подходящият подход. Въпросът е всъщност как трудещия се може да участва в работата на предприятието, на цеха, а, за да превърне самия си труд в качествен. И нещо друго, което не бе споменато или поне много малко – а, огромната пропаст и туш, разширяващата се пропаст между тези, които се радват на добри условия на труд и другите. Тоест пропаста, която дели тези, които живеят добре от тези, които живеят зле. Временната заетост е вратата, която а, отвори широкият път пред спада на качеството. А, директивата за а, командированите – Знаете, че едно голямо френско предприятие в последно време бе преследвано за недеклариран труд. Така че не, може, не можем да сравняваме един с, е, е, трудещ се, който има право на всички облаги и от друга страна другия, който няма право на нищо. Не можем да осредняваме това правилата не винаги не се прилагат от малките предприятия, а по-скоро от големите. Те заобикалят закона или по-скоро го приспособяват към своите нужди. Искам само едно уточнение. Вие говорихте всъщност за нископлатени работни места. Така ли? Всъщност това, което са резултатите, е, че статуса на заедостта е много важен за, е, за задоволеността от работата. И това е, което може да видим. Ето самонайтите лица и безсрочните трудови договори имат най-високи индекси или поне по-високи индекси от а, хората в несигурна заетост. На тази база ще започнем един вторичен анализ за връзката между статуса на заетост и условията на труд. Хубаво е да има един по-задълбочен анализ как за влиянието на нестандартните форми на заетост и задоволеността от работата. Има дихотономия <clears throat> между стандартна и нестандартна заетост, стандарти и нестандарти по принцип, Работният пазар става все по-разнообразен, границите са все по-обтекаеми И за това е важно да виждаме какви са практиките, да знаем какви са практиките в компаниите. Има някои много добри <clears throat> агенции за трудова заетост. Има много примери добри примери за командироване. Мисля, че и някои от колегите, поне тук, са командировани. Така че нека не забравяме всички тези нюанси. И мисля, че обзорът ни помага да направим един добър анализ на категориите заети. Да, това беше глобалната перспектива. Аз а, не съм съвсем съгласна за нерелевантността на тази бинарна дефиниция стандарт Стандартно, нестандартно. Ние говорим за нестандартни форми на заетост, което означава различни видове договори. И това всъщност засяга това, за което вие говорите, различните, разнообразни видове заетост. В същото време, нека не забравяме, че в много страни 17% от работещите се, се в, работят в отворени трудовоправни отношения. <clears throat> така че това е до голяма степен нормата в момента. Имам предвид нестандартните форми на заетост. Това е наистина важен проблем и той трябва да се следи. Но и друго нещо. Не непременно всички форми на нестандартна заетост са лоши форми на заетост или пък водят до лоши резултати. Има причини за това, че откакто свят светува има <clears throat> нестандартни форми на заетост. Ето, има нужда от заместници на хора, които са в отпуско майчинство. Така че нека не демонизираме тези форми на заетост. Когато те се, изръба, те се ползват легитимно, това е добре. Проблемът е, че <clears throat> ние виждаме слопотреба с нестандартните форми на заетост. Те се използват за е, те, те се използват неправомерно. Има компании, в които 70% от работниците са а, е, заети по този начин. Това не е устойчиво. На последно място. Траекториите са важни. Важно е нестандартните форми да не заплашват вашите шансове като трудещ да получите постоянна трудова заетост. И е така, добре. Това беше последният отговор. Благодаря на всички участници. А сега имаме заключителните слова. as the deputy director, you are permanently. Сега. Обещавам ви, че ще бъда много кратка. Наистина се радваме, че темата свързана с качеството на труда и на работните места е толкова обсъждана и в комисията, и е в дневния ред на институцията. Както казахме, преглед се извършва на, всяка пет, на, всеки, на всеки пет години. Това, което можем е да ви обещаеме от тук нататък, тъй като в крайна сметка нашата организация не е голяма, е да, да бъдем и да продължиме да работиме в тясна връзка с ИЛО, с самота, с ОИСР и с националните органи на държавите членки, за да можем наистина да предоставяме качествена информация. За сега все още не можем да очертаем ясни насоки в Европа. Има конвергенция, има и е, разнопосочие в някои области и отрасли. Но при всички случаи 85% от трудещите се в Европа са удовлетворени или много удовлетворени от качеството на работните си места. Ще направим обаче по-сериозен анализ на разликите и е, аспектите свързани с неравенството имаме, наблюдаваме като цяло напредък в качеството на работните места, но по-скоро това се наблюдава в работни места, които изискват над средните умения и познания. Също така отчитаме разнообразието и различното положение между представителите на двата пола. Това, което ще направиме е да разгледаме по-отблизо законодателството, което се прилага в е, различните държави членки. Марита каза, че отчитаме много големи различия в Европа на регионална основа. И и а, разгръщането на популизма в Съединените щати, както и в Европа, е пряка последица от това, че не, не сме успяли да постигнем добри резултати. Господин Сервос съобщи, че тези проблеми са наистина на дневен ред в рамките на социалният стълб. бих искала само накратко да ви съобща какви изследвания ще бъдат извършени в близките години, по-специално през 2018 година. И приканват колегите от другите организации да обединим усилия и по-специално с МОД и да включиме в нашият об, обзор части от Латинска Америка, САЩ, от Китай и Корея. Също така ще обърнем по-специално внимание на развитието в отделните фирми от една страна и а, чисто стратегическите аспекти от друга. Също така ще работиме в по-тясно сътрудничество с Европейската агенция ОША. Мисля, че Барбара спомена относно статута, на заетост и така нататък, че би било интересно да направиме по-ясни, да разгледаме по-ясно и по-точно връзките между различните аспекти. И днеска бе казано дали че през 2017 година смятаме да изработиме един по-подробен критерий относно качеството на работното и през 2018 година ще ще е, извършиме преглед е, изследване на качеството на живот сред европейските е, граждани и ще, и ще сравниме данните от проучването, свързано с качеството на труда, с тези получени в проучването от качеството на живота, за да видиме какви а, мерки бихме могли да вземеме за по-добрият баланс между професионалния и личен живот. А, също така ще обърнем по особено внимание на така нареченият развитие по време на целия професионален живот. Новата рамка, която разработихме, е, може да бъде много е, полезна също така за е, взимащите решения. Сега можете също така да консултирате всички данни и проучвания, които представихме на нашата веб страница и бих искала накрая да благодаря на Европейският парламент и на всички, които очаквах, участваха в нашия дебат. За следващия път ще ви помоля само да има малко кафе в залата, защото това също е един аспект от качеството на трудовите условия. Така че благодаря на всички, които участваха в подготовката на тази конференция. Благодаря на всички, които останаха тук до края и благодаря на нашите преводачи за отличната им работа. Приятна вечер и до нови срещи. Ah, I forgot Matthew, our dearest cartoonist. Месио. Забравих. Забравих Матио, който е нашия приятел с карикатурите. Той нарисува много карикатури и трябва да го аплодираме. Благодаря ти.